са чули посланието на Европейския парламент. Благодаря за това, че ме подкрепяте в тази битка по това досие. Благодаря ви. Така приключваме дебата. Гласуването ще е утре на обяд. Следващата точка от дневния ред. Доклада на Ян Мюдер. предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества. Давам думата на докладчика господин Мулдер. Благодаря, господин председател. Предложението на, на комисията съпъсва събитията в Норвегия. В Европейския съюз трябва да имаме правила в тази област, материали, които могат да се използват за взривни устройства, да бъдат регулирани, за да се избегнат проблеми. Комисията направи предложение за регламент, а не за директива, именно по тази причина. Необходимо е да имаме общи правила, които да се спазват от държавите членки, Комисията и парламентът имат обща позиция, но изглежда има несъгласие от страна на съвета, защото в някои страни има система за регистрация, а не за лицензиране. Парламентът е удовлетворен от постигнатия компромис да се преразгледа въпроса след 5 години за да се види коя е, е по-подходящата система, която да се прилага в целия Европейския съюз. Беше изготвен списък на а, някои вещества, които могат да се купуват само с лиценз над определена концентрация и втори списъл, списък, който а, изисква докладване ако има съмнителни случаи. Държавите членки трябва да имат служби за, за контакт. Европейската комисия трябва да може да реагира максимално бързо. Считам, че предложението на парламента за определение на съмнителни операции внася известни подобрения. Ние трябва да бъдем непрекъснато бдителни, затова в регламента е подчертано, че трябва да има консултации между държавите членки, както и с експерти. Ако трябва да се промени нещо в списъка, и това беше голяма отстъпка от страна на Европейския парламент, особено по отношение на първия списък, ако има нов продукт, който трябва да се включи в списъка или пък друг, който да бъде свален от списъка, да не се минава през законодателната процедура. Комисията искаше това да се включи под делегираните актове, но не може да се постигне всичко, разбира се. Що се отнася до концентрациите, комисията може да взема решение чрез делегирани актове. Парламентът и съветът могат да вземат решения дали да потвърдят или отхвърлят това. Що се отнася до амонивия нитрат, този въпрос беше обсъден на широко и беше решено той да попадне под разпоредбите на РИЧ. Трябва да видим как се развиват нещата и дали не би било по-добре да бъде включен в настоящия регламент. В заключение, приемането на този регламент, надзора, който се предвижда, ще се осигури от държавите членки. Трябва да се налагат а, а, санкции при неспазване на регламента. Тези глоби трябва да са съразмерни. Читаме, че това е стъпка във вярната посока за избягване на терористични актове на територията на Европейския съюз. Благодаря на докладчика. Давам думата сега на госпожа Рединг. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че ние всички съзнаваме опасността за обществената сигурна от тероризма. Не е необходимо да ви напомням колко човешки животи е, бяха загубени е, при безразборни атаки през последните години. Аз мисля, че ние трябва да се справим с е, това явление и действайки по различни начини. Днес ние се спираме на един от аспектите как да стане по-трудно специално за екстремисти, за да получат съставките за взривни вещества, които ще направят в къщи. Комисията предложи този правилник преди две години. Целта беше да има хармонизирани правила, да има ограничение на е, обществеността е, до е, някои вещества, чрез които се получават взривни вещества. Въпросът е как тези вещества да бъдат достъпни за хората хората, как да бъдат преработвани и използвани те. Действайки на ново ниво, ние гарантираме хармонизиран подход и по този начин има еднакви правила както за търговците на древно, така и за потребителите. Искам да благодаря на докладчика, както и на полското, унгарското и кипърското председателство за чудесното сътрудничество в тази област. Комисията приветства споразумението постигнато между съзаконодателите. Това споразумение споразумение значително беше подобрено. Подобрява се по този начин общата ни сигурност и е, потенциалната добавена е, стойност от Европейския съюз. Обаче има една институция, където е, все още има разногласия във връзка с подготовката на делегирани актове и заради това аз искам да направя следното изявление от името на Европейската комисия. Европейската комисия е, е, си отбелязва е, това, което е стигнато по член 101, както и единодушието в съвета, но член 90 трябва да бъде тълкуван като това, че комисията е автономна при изготвянето на делегирани актове. Съвместното разбиране на трите институции е отражение на това тълкуване, вследствие на което позоваването на експерти трябва да остане в мотивите, а не в съдържанието. Комисията съжалява, че този принцип не е бил спазен и подчертава, че в дадения случай е, не може да. Е, дадения случай не трябва да е, състави прецедент. Надявам се утре гласуването да бъде положително, е, за да може съветът официално е, да приеме този законодателен акт до края на годината. Комисията е готова да работи до края на март. Е, колкото до основните линии и прилагането на основните правила, тогава ще ни бъдат необходими 18 месеца след влизането в сила на регламента. Председателя, благодаря госпожо комисар. Сега давам думата на госпожа Кораце Белт. В мирното лято на 2011 година всички с шок научихме, че на един остров в Норвегия, където се събират млади хора, е извършено престъпление. И сгради в центъра на Осло са взривени. Според Интерпол, една от причините, поради която идентифицирахме извършителя, е, че той е купувал различни химически вещества, които да се използват за изготвянето на експлозиви. Ето защо приветствам тази инициатива на парламента и се надявам, че утре ще подкрепим тази инициатива. Искам да благодаря на комисар Рединг и на комисията. Такива неща не трябва да се случват. Тероризма, престъпността нямат граници, а нашите правила са раздробени, фрагментарни. Не може един човек да си купува прекурсори с цел изготвянето на експлозиви. Сега имаме конкретна концентрация, конкретни прагови стойности, които пречат на използването на тези вещества за създаване на експлозиви. Освен това, гарантираме проследяемост. Економическите оператори ще трябва да докладват кога е купено съответното вещество и кога е купено то в големи количества. Надявам се, че ще имаме и добра система за защита на данните. То говоря за докладването по отношение на различните транзакции. А държавите членки ще определят какви санкции да има. Това е първата стъпка, господин председател. След три години комисията ще трябва да докладва какво трябва да се прави, дали има нужда от допълнителна хармонизация. Аз приканвам комисията отблизо да следи нещата и комисията трябва да види дали правилата, които приемаме сега, са адекватни и достатъчни и могат да гарантират безопасността и сигурността на гражданите. Мисля, че установяваме точното равновесие между безопасността и сигурността от една страна, които ни вълнуват в голяма степен, и от друга страна това да не обременяваме допълнително компаниите, фермерите, хотелите, които трябва да почистват своите басейни и така нататък. Естествено, ще има необходимата доза отчетност, ще се защитават данните. Искам да приветствам тази инициатива от името на докладчик в сянка госпожа Вероник Матио. Тя е от НП. Тя участва в момента на друго заседание, посветено на престъпността. Отнено им искам да кажа, че е, тя е доволна от е, докладчика. Докладчик е, демонстрира гъвкавост, опитва се да отчете позициите на всички заинтересовани лица, като крайната цел е постигната именно да се защитят по-добре хората на Европа. Благодаря. Госпожо, госпожа Гомеш. Молдър пел ориентаção жент. Най-напред искам да благодаря на докладчика господин Милдер за положения труд по този доклад и за доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка. Тази мярка е напредък към по-интегриран европейски пазар и по-голям контрол върху продажбата на взривни вещества – които да са достъпни а, за домакинствата. Дълго време беше необходимо да се стигне съгласие между съвета и комисията и а, съвета по този регламент. В Норвегия а, имаше атентат миналата а, година, именно поради възможността извършителят да се снабди с взривни вещества. Необходимо е да има по-строги правила за пазара на взривни вещества, за да е по-трудно за лица като Бревик да получат достъп до взривни вещества. Посланието на Европейския парламент е ясно. Нашия приоритет трябва да бъде сигурността и безопасността на европейските граждани. Терористите се възползват от вратички в законодателството, за да се здобият с зримни вещества. Затова този регламент трябва да се приеме максимално бързо, за да има европейски параметри за контрол на достъпа до взривни вещества. Този регламент ще ни даде повече гаранции. Идеята е не е да се гарантира правото да се купува и продава такива вещества, а да се увеличи прага, който ще гарантира по-голяма безопасност за гражданите а, срещу престъпни действия от страна на а, извършители, които се възползват а, от тези възможности, за да не се допуснат а, такива инциденти, като това в Норвегия и в Лондон. Господин Албрехт има думата. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика е, за качествената работа по доклада. Мисля, че тук е, става ясно на какво трябва да заложим, за да се борим срещу тероризма. Вместо ежедневно да подозираме всеки, онова, което трябва да направим е да преценим в какво точно се състои риска и какъв е риска от престъпни деяния. Когато става въпрос както за оръжия, така и за прекурсори, е, за взривни вещества, е, тези, за които говорим днес не е необходимо всеки да има неограничен достъп до произволно вещество, което може да се използва за производство на взривни вещества. Е, достъпа до тези вещества е, трябва да бъде ограничен, е, както е с достъпа до оръжията, но също така и да се документира той, да се знае кой точно купува такива вещества, за да не може никой да каже, че просто си купува такива вещества. Не трябва да има гаранции, е, че някои групи, както каза госпожа Кораца, не трябва да бъдат възпрепятствани е, за да работят, особено когато закупуват малки вещества. Е, така че ние нямаме намерение да прилагаме един и същи подход към всички потребители. Въвеждането обаче на системата е изключително важно. Събирането на данни също е много важно, е, като разбира се се гарантира е, поверителния характер на тези данни. Искам да благодаря на докладчика за това, че привлече вниманието ни върху тези много важни въпроси ние е, трябва в работата си да подчертаваме в какво се състои опасността, е, трябва риска да бъде сведен до минимум, имам предвид риска от терористични и престъпни деяния. Ние трябва е, да се стремим да намаляваме риска, а не да прекаляваме с следенето на гражданите. Това е положителният аспект на доклада. Всички мерки, които се предвиждат в него, са положителни. Надявам се, че ще го гласуваме. Госпожа Пласикова Бенова. Много благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, госпожи и господа. Комисията изготви план за действие с цел по-голяма безопасност при продажбата на прекурсори на взривни вещества. Тези прекурсори могат да попаднат в ръцете на потенциални терористи. Някои държави, членки на Европейския съюз, приеха различни видове нормативни актове, свързани с вещества, които могат да се използват като прекурсори за експлозиви. Различните нормативни актове обаче представляват пречка пред хармонизацията. В Европа трябва да има единно законодателство, когато става въпрос за продажбата на прекурсори. Системата трябва да бъде упростена в целия съюз. Сега имаме предложение от страна на комисията, предложение за регламент, което ще направи по-трудно получаването на такива прекурсори. Ако тази мярка се окаже ефективна, тя ще намали терористичните нападения в Европа. В същото време, естествено, трябва да гарантираме, че отделните лица ще имат право да купуват и продават съответните вещества. Съответно трябва да се създаде система за обмен на информация. Там трябва да се включват данни за потребителите, продаващите на едро, на дребно и така нататък. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Имаме две искания за изказване. Госпожа Басеско е първа. Благодаря, господин председател. Много е важно да има строг контрол върху веществата, които могат да се използват за самоделни бомби, за сигурността на Европейския съюз и на неговите граждани. Както знаете, терористите предпочитат самоделните бомби. Миналата година е, при бомбения атентат в е, Осло бяха използвани алуминиев нитрат, е, който фигурира е, в анекса на нашия правилник. И за да предотвратим такива е, трагедии в Европейския съюз, ние трябва да действаме много предпазливо. Подобни вещества не трябва да се продават без разрешение. И страните членки трябва да се стремят да предотвратяват подобни практики. Съответните органи трябва редовно да следят кой е получил лиценз и е, трябва много внимателно е, действаме, за да предотвратяваме опасни ситуации. Господин Бронкс, господин Бронкс има думата. Благодаря. Това е необичайен при мен на това, че Европейския съюз признава един истински проблем, който трябва да се реши в международен план, не непременно само от Европейския съюз. Приемането на закон, който забранява на хората да купуват нещо, означава, че колкото по-дълъг е процеса, толкова по-голям е шанса за тези, които извършват покупката, в този случай терористите, да натрупат запаси, които са им необходими. Този документ беше споменат в комисията Либия преди повече от година. Ние не знаем кога този акт ще бъде прият и кога ще влезе в сила. Би било добре да се постигне международно съгласие, да има доброволен кодекс, който да се прилага от индустрията и всички държави, включително държавите членки, да приемат незабавно закони. В Обединеното кралство това е възможно при някои обстоятелства да се вземе да се приеме закон за 24 часа. Колкото повече се бавим, тези, които смятат да извършат терористични актове, може вече са се запасили. Господин Батан, благодаря, господин председател. Целта на този доклад е да ограничи физическите лица да купуват големи количества вещества, които общо взето се използват с легитимна цел. За съжаление, Великобритания има горчив опит по отношение на произведени в къщи експлозиви. Терористите използват бомби възоснова на изкуствените торове в продължение на години. Великобритания няма нужда от Съюза, за да се справи с този проблем. Целта на този регламент е да се използва тероризма като предтекст. Ето защо аз и моите колеги от партията ЮКИП ще гласуваме против. Благодаря. Сега стигаме до комисаря. Заповядайте, госпожо заместник председател. Uh, Съвсем накратко, защото е, всички в парламента са чувствителни на тази тема и всеки разумен човек е, е, ще направи значителна стъпка, за да не може терористите да получат вещества, за да, настъпят, да произведат сърни вещества. Аз мисля, че този правилник е истинско подобрение на обществената сигурност и освен това се упростяват е, правилата във връзка с доставчиците и се хармонизират правилата в Европейския съюз. Европейската комисия ще продължи да работи и в други области, е, там където има заплаха от тероризъм и ще ви посоча само един пример, за да обясня какво имам предвид. Например, е, радикализира се мрежа при обмяна на практика. Тези, които работят на място, с хора, които могат да бъдат увлечени в край тайни и терористични действия. Това е, е само един пример, който посочва, че трябва много сериозно да се отнесем към тези въпроси и да подходим от различни гли към тях. Е, председателя, благодаря. Е, господин Милдер има думата сега. Той много късно пожела да вземе думата. Господин Вайгер, позволявате ли да му дам думата? Заповядайте, господин Вайдъл. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме забелязахте, въпреки че късно вдигнах ръка. Считам, че инициативата на Европейската комисия е добра и трябва да обсъдим тази опасност. Все повече екстремисти имат възможност да изпълнят своите планове. Но, госпожо комисар, аз считам, че би било разумно да бъдат обхванати и други области, които не са свързани непременно с тероризма, с сигурността или някои склонности към прояви на насилие, използването на обикновени оръжия. Хората могат да получат достъп до оръжия. Ясно е, че в света нараства престъпността. За мен е ясно, че има връзка с това, че има лесен достъп до оръжията и трябва да се помисли по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Докладчикът, господин Милдър. Микрофона, ако обичате. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които участваха в разискването. Позволете ми да се възползвам от възможността и да благодаря на всички докладчици в Сянка. Работихме в дух на сътрудничество. Мисля си, че мнението на всички участници беше отчетено. Отбелязвам си обясненията на комисията. Знам, че нещата не бяха съвсем безпроблемни. Трябваше да се стигне до компромис. Надявам се, че настоящия вариант на текста няма да се превърне в прецедент. Говоря за прецедент от гледна точка на това да се допитваме до експерти ако приемем този текст утре, ще можем да гарантираме голяма доза сигурност за нашите граждани, дори и тя да не е 100%. Този инструмент е добра стъпка в правилната посока, именно решаването на подобни проблеми за бъдеще. Благодаря, господин докладчик. Така приключваме дебата по този доклад. Гласуването ще е утре на обяд. Uh,